państwa! otwieram dzisiejsze posiedzenie. jak państwo wiecie Както със сигурност знаете, първата точка в дневния ред на нашето заседание е гласуване по предложение за неотложна процедура, предложение за регламент на съвета, изменение на регламент.